ЕНП, християн-демократите и прогресивния алианс от социалисти и демократи в Европейския парламент поисках назначение за комисии и делегации. Те ще бъдат вписани в протокола от днешното заседание. Ако няма коментари и други мнения, съответните назначения ще бъдат одобрени. Утре продължава заседанието 10 часа от 9 до 1 час.